Добре дошли. Томас знае. Добре дошли. Добре дошли. Имаме страшно много точки в дневния ред. И за днес, и за утре. Преди да започнем и да приемем дневния ред, искам да кажа, че по отношение на плана за възстановяване – за който отговаря госпожа Морен. Трябва да гласуваме по този доклад утре. Беше плани... Днес, извинете, беше планирано за утре, но с оглед на дискусиите се реши да се гласува днес, незабавно. Защо? Защото това е становище и економическата комисия трябва да получи нашето становище, тъй като те ще гласуват утре. Така че днес ние трябва да приемем нашето становище. Моята карта не работи. Не мога да използвам. Моля, нека обележете, че ще гласувам без карта. Не съм казал нищо за карти изобщо. Тъй като тази промяна беше неочаквана и не знаехте за нея. Днес ще гласуваме без карти. Ще гласуваме по обичайния начин, тъй като членовете на парламента не са имали възможност да си донесат картите, така че няма проблем, не се притеснявайте. Следващото съобщение засяга точка 20 децата на мигранти. Тази точка трябваше да се обсъди на заседанието на координаторите, но тъй като заседанието на координаторите е с много тежък график поради обсъждане на директивата за работното време, председателя прекъсва. Ja, vi, vi får ha en diskussion. Днес ще обсъдим децата на мигрантите и утре ще гласуваме по този доклад, макар че не сме го обсъждали на заседанието на координаторите. Заседанието на координаторите утре. Това са моите съобщения. Може ли да приемем дневния ред с тези изменения? Отговора е да. И така. Какво има сега? Ja, vi, vi har Разполагаме с протоколите. Може ли да ги одобрим? Отговора е да. Имам няколко съобщения. Нашето заседание в момента се предава на живо по интернет. искам да ви кажа, че освен това имаше малка делегация от наша страна в Нью Йорк миналата седмица. Аз и госпожа Желева от ЕМП. Срещнахме се с някои служители от ООН. Е. както и с комисията. Обсъдихме бъдещото сътрудничество между нашата парламентарна комисия и ООН. За в бъдеще, вероятно, ще има някакъв документ, който ще описва с кого сме се срещнали. Ще има доклад за срещите на тази делегация. Аз участвах и в една пролетна среща в Лухавице, в Чехия, на 22 и 23 януари. Има бележки свързани с тази среща. Накрая искам да приветствам госпожа Марли Десомер. Тя седи там, нов сътрудник добре дошла. Желая, че, желая ви да се чувствате много добре. Тук приветстваме ви с аплодисменти. Всички, моля. Проблем с превода май имаше. Благодаря, това бяха моите съобщения. Стигаме до първата точка. Това е плана за економическо възстановяване. Докладчик е госпожа Елизабет Моран. Имате думата. monsieur le président. Благодаря. Преди да преминем към гласуването, искам да кажа, че сме отчели всички бележки, направени по време на комисията и особено взаимната ни воля да направим всичко възможно предприятията да задържат е, колкото може по-дълго, за по-дълго време своите работници и е, нещо по е, е, което е по-лесно, отколкото да ги уволнят, после да ги връщат. Освен това, както мнозина от вас е, коментираха, планът за възстановяване трябва да увеличи компетентността, капацитета на работещите чрез планове за професионална подготовка. Опитахме се да вмъкнем всички направени от вас коментари, бележки и а, с госпожа Ферера и всички представители на другите сезирани комисии, организирахме една среща за умен на мнения, която беше изключително полезна, защото ни позволи да стигнем до взаимно приемливи компромиси, които надявам се ще задоволят всички политически групи. Искрено ще ви кажа, че тази среща ни помогна да вмъкнем в текста много хубави идеи, да зачетем исканията на всички и смятам, че становището в днешния си вид ще ви задоволи максимално. Благодаря, господин председател. Няма микрофон. Благодаря, госпожа Морен. Двама желащи има да се изкажат. Господин Силва Пенеда и след това госпожа Косане Ковач. Първо господин Пенеда. Euh, господин председател, искам да поздравя докладчика Отлична работа е свършила. Искам обаче да подчертая нашето виждане за кризата и плана за излизане от нея. Не бива да забравяме, че не съществува европейска финансова система. Има 27 различни системи, по същия начин нямаме някакви общо европейски предприятия. Имаме, във всяка държава членка може да има предприятия с глобално значение, но във всеки случай не и с европейска идентичност. И затова трябва да се обърнем към кризата, разглеждайки я в цялата и сложност и всичките и аспекти. През следващите години кредитите ще бъдат много трудно отпускани, ще, инвестициите ще се правят по-трудно и трябва да обмислим рисковете при искането на кредит. И а, има огромни а, разлики в позициите на различните държави членки, например Германия и Гърция. Трябва да обсъдим три различни сценарии. А, в единия по-бедните държави ще продължават да увеличават публичните разходи. Втория вариант е намеса на Международния валутен фонд, като по-богатите ще помогнат на по-уязвимите страни чрез въвеждане на валутен бок. И трети вариант практикуването на ниски лихвени ставки в продължение на години и поради економическите е, е, ограничения е, настъпване на е, финансиране на е, предприятията чрез е, е, доходи и поради това намеса на държавата и увеличаване на държавния дълг. Тук става въпрос не само за финансов проблем, а и за проблем на заетостта, който ще бъде като след, ще последва. Но наистина не виждам как бихме могли да постигнем достатъчни инвестиции без да увеличим държавния дълг. И е, казвам всичко това във връзка с едно изменение, по което постигнахме компромиса, именно създаването на един европейски заем, който да се гарантира от всички държави членки, от който всяка една от тях ще може да се ползва. Това смятам, че е съществен елемент от борбата с кризата. Благодаря госпожа Косане Ковач и след това господин Лайдио. Магда. Благодаря, господин председател. Първо искам да изразя благодарността си към докладчика. Защото имаше много ефективна и добра координация при създаването на този доклад. държавите членки трябваше да разрешат всичките си различия, за да могат да имат стратегически ефективни мерки в области, в които наистина има нужда от солидарност. И точно това, тази солидарност беше доказана чрез съвместната работа по този доклад. Разбира се, винаги ще има различия в гледните точки. И въпреки, че не всички страни са готови да се присъединят скоро към еврозоната, мисля, че е важно да подчертаем, че разликите във възможностите трябва да бъдат намалени, а не увеличавани. Социалистическата партия е готова да гласува за промените в този доклад. И при все това имаме съмнения относно някои изменения, а именно дали може за три дни да се създаде компания в, в Европа, мисля, че трябва да помислим по този въпрос. Благодаря. Господин Лейдио, имате думата. Благодаря. И аз на своя ред искам да поздравя Елизабет Мора. Ние наистина работихме много добре под нейно ръководство по текста. А, искам да кажа също нещо в а, посоката на Ян Пенеда. Ако не направим нищо в рамките на еврозоната, именно страните, които са изправени пред най-големи трудности и които се оценяват ниско от агенциите за кредитен рейтинг, ще бъдат принудени да взимат заеми. Тоест, те и без това са най-затруднени и това още повече ще ги натовари. И именно за това в еврозоната да се създаде един заем, от която всяка страна да вземе своя дял пропорционално – е едно е, чудесно средство и като Силва Пенеда съм убеден, че това е от съществено значение за решаване на кризата в еврозоната. Благодаря. Благодаря. Няма други желащи да се изкажат. Давам думата на госпожа Моран преди да гласуваме. Моля. Благодаря. След като ви изслушах всички, искам искрено да благодаря на всички представители на политическите групи, които е, работеха в една и съща посока с е, желанието да постигнат едно конструктивно решение и много ми помогнаха в изграждането на това становище. Искам да се върна на казаното от Силва Пенеда и Бернар Ид за а, предложението да се създаде голям заем в еврозоната, така че да не се задълбочават неравенствата между отделните държави. А, ние внимавахме да не надвишим правомощията на Комисията по заетостта и усилията ни отиват максимално далеч при зачитане на а, нашата отговорност в рамките на тази комисия. Искам отново да ви уверя, че изключително много ценя сътрудничеството на всеки един от вас за постигането на това споразумение. Смятам, че гласуването ще бъде много успешно. Благодаря. Благодаря. Преминаваме към гласуване. Координаторите Стиван и Филип Окей. Okay. Добре. Започваме с компромис А. За. Против. Започваме от самото начало, защото групата на социалистите като че ли не координира своето гласуване, тъй като не знаехме, че ще се гласува днес, ще гласуваме без карти. Започваме отново. Компромис А. За. Против. Въздържали се. Доста на кантар са нещата. Нека да преброим. Кой е за? Отново. Против? Въздържали се? 15 за, 21 гласа против, няма въздържали се, не се приема. Тогава Гласуваме за предложение за изменение номер едно на госпожа Тоя. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Компромис Б. В две части. Компромис Б. За. Против? въздържали се, приема се. Казват ми, че трябва да гласуваме по първата част на изменение 2, но не и по втората. По първата част. Изменение 2. Кой е за? Против? Въздържали се, приема се. Компромис С за против, въздържали се, приема се. Номер 3 отпада. Гласуваме по номер 4. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Номер 5. За. Против. Въздържали се. Приема се. Номер 7. За против, въздържали се, приема се. Номер 8 е оттеглено. Номер 9 на три части. Започваме с първата част, която започва с calls for и така нататък. По първата част, кой е за? Против? въздържали се, приема се. Втората част започва с on the one hand и приключва с 3 days. За, против, въздържали се. Мисля, че се отхвърля, но нека да преброим. И така, по втората част, кой е за? Против? Въздържали се? 19 за, 17 против, няма въздържали се, приема се. Стигаме до третата част, която започва с and и свършва с businesses. За, против, въздържали се, приема се. Компромис Д за, против, въздържали се, приема се. Компромис Е за, против, въздържали се, приема се. Компромис Ф за, против, въздържали се, приема се. Номер 12 за, против, въздържали се, приема се. 13 отпада, компромис Г. За, против, въздържали се, приема се. Компромис Х. За, против, въздържали се, приема се. Стигаме до окончателното гласуване по този доклад и преброяваме. Кой е за? Против. Въздържали се. Резултата. 35 гласа за, против няма, въздържали се няма. Поздравления, госпожа Морен. Okay. И така. Следващата точка е мой доклад. Става въпрос за насоки за политиките по заетостта на държавите членки. Доклада има две части. От части става въпрос за самите насоки но има и едно устно запитване и предложение за резолюция. Ще представя накратко темата. По отношение на насоките, става въпрос само за одобрение на насоките, които сега съществуват. Знаете, че има една тристранна процедура както по отношение на насоките за заетост, така и по насоките за економическо развитие. Аз мисля, че би трябвало с оглед на настоящата ситуация да разгледаме насоките по малко по-различен начин и по отношение на заетостта и по отношение на економиката, но така както се развиха нещата и тъй като няма предложение на комисията и тук отварям скоба и казвам, че обикновено те трябва да представят своето предложение през декември, когато става въпрос за заетостта и евентуално да има промени по отношение на насоките за заетост, но те не бяха представени нито през декември, нито през януари. Предложението дойде чак през февруари. Процедурите станаха много сложни, и щеше да стане още по-сложно, ако обсъждахме възможността за обединяване на насоките, щеше да отидат няколко месеца. Знаете колко сложна е ситуацията с заетостта в момента. Освен това, в рамките на насоките има пространство, в рамките на съществуващите насоки има пространство да се правят приоритети. Приоритети за образование, например, или други приоритети в рамките на съществуващите насоки. Говоря както за насоките за заетост, така и за насоките за економиката. Затова в моето предложение казвам, че по отношение на насоките ние ги одобряваме и както обикновено казваме, за следващата година. Искаме да разполагаме с насоките на време, за да ги разгледаме както се полага и да изградим нашето мнение. Знаете, че винаги правим така всяка година. За да може да дадем нашето становище, да го оповестим и за да кажем, че има напълно променена ситуация, обсъдих възможността дали може да зададем устно запитване и да има проект за резолюция, в това устно запитване можем да засегнем някои нови аспекти. Знаете плана за възстановяване, економическата криза, но има и много променена ситуация по отношение на заетостта с оглед на всичко това имаме резолюцията и устното запитване, за да покажем, че става въпрос за необичайна ситуация. Онези предложения, които присъстват в резолюцията, всъщност резолюцията се основава на онова, което сме казвали по-рано в комисията. Какво да направим в тази ситуация, за да намалим, за да облегчим последиците – и за да не става безработицата толкова голяма. А За да поддържаме едно добро ниво на заетост. Какво трябва да направим? Ами да инвестираме разумно в екологични техники, да заложим на образованието. Знаете, че много често сме казвали по-рано, че възможностите на Съюза да се конкурира за в бъдеще зависят най-вече от това, което заделяме за образование. Може да разгледаме тази економическа криза като възможност да засилим нашата компетентност в Европа. По този начин не само на хората няма да се наложи да бъдат безработни, така да се изразя, а ще се увеличат техните компетенции. Така че в обобщение казвам това в доклада. Предложил съм и няколко изменения. Удо Буман, който излезе от залата, също има редица изменения. Аз мисля, че те подчертават това, което вече съм казвал и затова ги одобрявам. Госпожа Ламберт искаше да се премахне на препратка позоваване на автомобилната индустрия. Аз съм съгласен с нея не трябва да споменаваме един конкретен отрасъл. Ясно е, че автомобилната индустрия има особени проблеми в момента, но има и други браншове и отрасли, където има проблеми, така че не би трябвало да изтъкваме отделна индустрия, затова приемам това изменение. Господин Бушил Матиус има две изменения. Едното приемам без всякакви резерви. Става въпрос за специалното положение на жените и тяхната заетост в тази специална ситуация, в която сме в момента. По отношение на второто изменение, обаче, аз и господин Бушил Матиус обсъдихме въпроса по електронната поща. Аз стоя твърдо зад моето предложение. Става въпрос за онова, на което станахме свидетели не само в Великобритания, но и в други държави членки. В настоящото положение е на лице очевиден риск да се стигне до едно намаляване не само на заплатите, но и до влушаване на условията на труд. Кризата ще означава намаляване на заплатите и на влушаване на трудовите условия. Това изтъквам в моето изменение. В а, предложението на господин Бушил Матиус се казва, че това е неизбежно в тази ситуация. Аз не смятам така. Не може това да е неизбежно. Ние трябва да защитим европейския модел не само в краткосрочен, но и в дългосрочен план. Казали сме, че няма да се конкурираме с предоставяне на по-низки заплати. Не можем да направим това дори в тази ситуация на криза на трудовия пазар. Трябва дори в ситуация на криза да се конкурираме чрез добри заплати и чрез добри условия на труд. Господин Бушел Матиус изготви едно компромисно предложение, което е много по-балансирано, което обаче не казва толкова много казва, че трябва да се придържаме към колективните трудови споразумения. Аз поделям това становище. Споделям, че трябва да се придържаме към тези колективни споразумения, които съществуват, но това присъства и в моето предложение за изменение. Аз обаче казвам, че не трябва да има конкуренция, която да се основава на ниски възнаграждения. И отново казвам, аз се застъпвам за моето си изменение – аз мятам, че трябва да се придържаме към колективните споразумения, но освен това трябва на всяка цена да избегнем конкуренция, която се основава на ниско възнаграждение. Така че аз защитавам моето предложение. Това е единственото разминаване между мен и вносителите на изменения. Като цяло всички ние като че ли сме на едно мнение. Господин Бушил Матиос и след това господин Ман. Yes, uh, for... Благодаря, господин председател. Благодаря за коментарите. Нека все пак да уточня какво се опитах да кажа, какво се опитах да кажа с тези изменения. Може би не бях се изразил правилно. Аз съм напълно съгласен с вас, когато казвате, че не трябва кризата допълнително да осложнява проблема с заплатите. Но всъщност реалността е, че в някои компании, включително и в Обеденото кралство, там където има колективни трудови договори, имаме някакви опции по тях. И според самите а, компании не може да се повтарят, така да се каже, бройката на хората. Тоест, е, двама души и повече да а, вършат една и съща работа. Какво трябва да направим в такъв случай? И има случаи, когато работниците като че ли са готови и са избрали да получат по-малка заплата, за да могат да работят. Ние не бива да кажем, че при 100% от случаите не трябва да се случват такива неща. Може би ще трябва да напиша малко, да променя още повече изменението. Особено, що се отнася до изменение 7 на параграф 14, където се казва, че е неизбежно за съжаление, при економическа криза да има известен натиск спрямо заплатите. Мисля, че просто трябва да се уточни при какви условия. Трябва да работим спрямо реалността. Иначе оставаме някакси напълно далече от реалния живот. Може би, ако го кажа така, тогава ще се съгласите с моето изменение. Но, вие признавате, че съм прав, нали? Томас Ман. Ще отговоря след изказването на господин Томас Ман. <clears throat> Благодаря. Надявам се да стигнем до компромис, но когато има отсъстващи от залата вносители, е, е трудно. А, искам да подчертая един много важен елемент. Е, конкуренцията, основана на ниското възнаграждение, наистина е нещо недопустимо, но а, мисля, че трябва да оставим известна свобода на действие в някои области да се разреши а, такава възможност за кратък период от време. Защото и да има някаква защита срещу загубата на работни места, т.е. да се поддържат работните места. И ако това се прави, това да позволи на работодателя по-голяма гъвкавост. В някои сфери може да се осъществи, в други не. Подобна мярка. А, що се отнася до държавните помощи, всъщност държавата раздава парите на данакопланците и е нормално такава помощ да бъде обвързана с редица условия. Но аз също съм убеден, че конкуренция възоснова на а, намаляване на заплатите е наистина нещо а, недопустимо. А, що се отнася до а, автомобилната индустрия, защо е, инвестираме в нея? Защото тя има ключово значение и обхваща не само самите предприятия производители, а редица предприятия подизпълнители и Въпреки е, това смятам, че не трябва да определяме един или друг отрасъл в този текст, а всяка държава членка да реши кой отрасъл ще стимулира. Да, трябва да се запази е, подготовката, преквалификацията, всички форми на обучение на работниците. Е, но е, макар че преживяват трудности, дори през този период, предприятията трябва да предоставят на работещите възможности за преквалификация, за подготовка, за обучение, за да разполагат наистина с квалифицирани работници. Заслужава си да се инвестира в образованието, обучението на работниците. Да, вярно, в момента преживяваме трудна фаза, но нека от сега да се подготвяме е, за възобновяването на економическия растеж, след като успеем да се справим с кризата. И е, същото въжи за нашата социална програма. Не трябва да я подценяваме, да я забравям. Аз съм съгласен с казаното от Ян. Благодаря, госпожа Ламбърт. Uh, Аз искам само да отговоря на казаното от господин Томас Ман. Можем да спорим за автомобилната индустрия, но всъщност говорим за резолюция, която дава насоките за политиката за заедостта. И когато говорим за насоки, мисля, че това не трябва да се включи там, а по-скоро в плана за економическо възстановяване. Мисля, че определено трябва да помислим по този въпрос. Благодаря. Ще се опитам да дам отговор на направените коментари. Госпожа Морен. Благодаря. Напълно споделям изразеното от вас съображение в преамбюла, а именно, че ние Искаме да имаме достатъчно време за обсъждане и задълбочаване на основните насоки за политиката на заетост. Е, доколкото си спомням, миналата година трябваше доста бързо да препускаме из тази тема, а е необходимо да, му, да й отдадем много е, достатъчно значение. Освен това ми се струва много важно днес да си дадем сметка, че имаме редица доклади и становища, които върват в една и съща посока. Плана за економическо възстановяване, временно найтите лица, заетостта и редица други доклади и е необходимо те е, да не, се, да не си противоречат, е, да не забравяме, че ние преследваме едни и същи цели в рамките на тази комисия, а именно увеличаване на човешката компетентност чрез обучение, подготовка и за това, както каза и Томас Ман, аз съм напълно съгласна с вашите формулировки, господин председател. Благодаря. Госпожа Томашевска, извинете ме. Благодаря, господин председател. Да, ситуацията е сложна. Особено в Полша. В един от градовете работещите се съгласиха в един завод да бъдат намалени заплатите им, на да на работа. От друга страна, Имаше протести по този повод. Преди няколко години имахме подобни затруднения. Имаше намаление на заплатите с близо 60%. И планът беше представен от господин Лукини и в крайна сметка нямаше връщане към предишните заплати. И по време на кризата единственото, което може да се направи е да се опитаме да задържим заплатите и а, да видим какво ще направим с парите, които се инвестират, защото не бива да мислим само за парите, а трябва да мислим и за работещите. Тези промени в заплатата трябва винаги да са съгласувани с колективните трудови договори. Благодаря. Благодаря, господин Наранхо Ескобар. Благодаря. Смятам, че в такъв труден от економическа гледна точка период е много важно да изпратим едно консенсусно послание. Тоест да постигнем а, така, много широко съгласие. Има два важни елемента. А, линия се отнася до автомобилния отрасъл. Да, може би наистина не е много удачно да се назовава един отрасъл, защото в крайна сметка всички економически сектори са в трудност. И но тук малко навлизаме в частен случай. И по 14-то изменение също има проблем. Да, в момента някои предприятия са изправени пред економически затруднения и искат да замразят а, или дори да понижат заплатите, за да запазят а, самото предприятие, да може то да оцелее. Въпросът е, се отнася точно до това. Но трябва да се избегне един натиск върху заплатите, който да ги дърпа надолу. За това трябва да намерим компромисно, консенсусно решение, за да може нашето послание да бъде ясно, приемливо за всички. Това е. Благодаря. Благодаря. Ще направя коментар на двете теми, които обсъждаме в резолюцията. По отношение на автомобилната индустрия и споменаването на тази индустрия, аз самия съм от страна, в която автомобилната индустрия играе много важна роля за економиката. Споделям гледната точка на госпожа Ламберт по отношение на този доклад. Дори индустрията да е от много голямо значение, не трябва да я споменаваме. Така че аз поделям това становище. Точно в този случай да не споменаваме автомобилната индустрия. По отношение на въпроса за намаляването или замразяването на заплатите, за да се запазят работни места, много добре знам, че това се случва. Не е обичайна практика, но се случва. Трябва ли обаче ние да одобряваме такава практика от политическата ни трибуна? Аз не смятам, че това трябва да става. Смятам, че трябва да се придържаме към онази насока, онази линия, която парламента и Европейския съюз винаги са следвали. Не трябва да осъществяваме конкуренция възоснова на по-низки заплати и по-лоши условия на труд. Много добре знам какъв е дебата в Великобритания. В това предложение се казва, подчертава важността на това кризата да не доведе до намалени възнаграждения и за това се счита за важно всяка държава членка възоснова на собственото си законодателство да установи политика според която бедността и ниските, твърде ниските възнаграждения да бъдат премахнати от пазара. На второ място уважаване на колективните трудови договори и така нататък. Трудовото законодателство, цитират се в момента различните текстове. Винаги сме казвали това. И по-рано сме го подчертавали. И мисля, че ще е много трудно да се откажем от тази наша гледна точка. Ние като политици. Компромиса, който евентуално можем да постигнем с господин Бушел Матиус е следния. Можем да кажем, че това се случва, но ние не можем да го одобрим като практика. Ние от името на парламента трябва да кажем, че не може да осъществяваме конкуренция чрез влушаване на условията на труд и намаляване на заплатите. Аз си стоя на моята позиция, не мога да приема това, което казва господин Бушил Матио за това, че тази практика е неизбежна. Естествено, че може да бъде избегната, зависи от политиката. Нека да видим дали можем да стигнем до компромис все пак. Мисля, че принципно трябва да се придържаме към онази линия, която винаги сме спазвали. Така приключваме дебата. Гласуването ще е утре. Забравих едно нещо във връзка с този въпрос. Професор доктор Карлос Морейро Гонзалес и Рекардо Гон... Гон... Родригес Контрерас са изготвили доклад по отношение на процедурите, свързани с обединените насоки, онова, което обсъдихме по-рано, а именно това, че и имахме известни критики във връзка с участието на парламента по отношение на интегрираните насоки. Още не сме ви дали възможност да се изкажете по отношение на това как функционира процедурата. Това е важно, защото с оглед на тези интегрирани насоки и с оглед на новия процес и периода след 2010 година трябва да разберем как функционират точно тези насоки. Имате думата, господин Гонзалес. Благодаря. За първи път съм тук. Благодаря. Правото да се е, допитваме до парламента съгласно член 128 от ДЕО ме задължава да обсъдя основните насоки за политиката за заедостта в рамките на прилагането на Лисабонската стратегия. Принципите на тази стратегия са в момента под, тяхното прилагане е под въпрос. Според експертите, средствата, с които разполага Европейския парламент по политически, правни и други инструменти. А, биха могли да, да позволят да се излезе от тази ситуация. разлика от първите три години от прилагането на Амстердамския договор до 2003 година, сега срокът за а, приемане на неговите становища е различен. 2000-2002 година е имал месец да вземе становище, между 2002 и 2005 а, са му били предоставени два месеца да изготви становището си. Обаче при утежняващи обстоятелства но от 2003 година а, има задължително допитване по политиката а, за, на заетостта и незадължително допитване по економическата политика, което изисква допълнителна координация на съответните комисии в парламента и много по-сложно от техническо и правно отношение работа. През 2004 година към а, това след изборите за парламент се добавя едно съкръщаване на срока до две седмици. Това изключително отежнява ситуацията, която през периода 2006 година е, още повече се влушава. Парламента не, на парламента не се разрешава да надвиши срок от 2 месеца. Но от 2006 година Европейската комисия отново сменя правилата и Вече парламента не се произнася съгласно член 128 за политика на заедостта в рамките на съвместна процедура, в която включва в същия пакет оценка на прилагането на Лисабонската стратегия. Пряката вреда за парламента е поставянето на под въпрос, под въпрос на неговата а, демократична легитимност, защото графикът на комисията и начинът и на действие не прави разлика между годините, когато се прави стратегическо преразглеждане на основните насоки и нормалните години, когато се прави най-обикновен преглед. Комисията представя своето предложение и поставя на един кантар правата на парламента да се пренесе съгласно член 128 отдел и допитването, консултацията в двете други области, които споменах. Економиката и е, Лисабонската стратегия. Парламента, чието брой депутати се увеличава с разширяването, а, има затруднения при тази ситуация. Тоест, той а, няма да успява достатъчно бързо да дава своите становища по чисто материални технически причини, за да спази срока. Е, и, примерно сега това трябва да стане преди е, съвета на министрите на съответните отрасли. От гледна точка на междуинституционалните институции, за периода от май до влизането в сила на Лисабонския договор, предлагаме Европейския парламент да изиска от комисията в случай, че член 128.2 предвижда срок минимум от 5 месеца за изготвянето на становище а, за когато става въпрос за становище по промяна на законодателството в областта на заетостта. Е, именно в началото на всеки цикъл. А за останалите преразглеждане срока да бъде 3 месеца. И смятам, че ако това бъде прието, парламента ще има достатъчно време да разработи становищата си Трябва да се отчете времето необходимо да се преведат съответните документи. Времето за функциониране на различните технически е, служби. Това до влизането в сила на Лисабонския договор. Принципа на субсидиарност изисква в редица случаи и националните парламенти да се произнесат, когато става въпрос за стратегически насоки. Така че задължително ще трябва да се увеличи срока. Когато допитването до парламента не е задължително, para las revisiones estratégicas entendemos en el estudio que la comisión debería de presentar sus Правилата ще са други. Както ви казах, когато става въпрос за стратегически преглед, комисията трябва да го прави в разумен срок, за да остави, примерно, ако става въпрос парламента да подготви становище за а, срещата през пролета, да, да, то да бъде представено от комисията през декември. И смятаме, че парламентът би могъл да прикани комисията и съвета да сключат между институционално споразумение за изготвяне на график, за да бъде решен най-удачно този проблем. И е, съгласно член 295 от ДЕО за функционирането на Европейския съюз, парламента трябва да изиска това междуинституционално споразумение да бъде задължително. А ако нито едното, нито другото предложение не бъдат прияти от съвета и комисията, в а, а, следващите 2-3 години единствената възможност пред парламента е да сезира Европейския съд, съд съгласно член 232 от дело, който е в момента в сила. И това ще бъде е, иск за пропуск. в който трябва да се подчертае, че от самото начало на прилагане на Амстердамския договор парламента съвсем лоялно е сътрудничал с съвета и комисията, но изисквал е решение на проблема, но до сега не е получил задоволителен отговор. И комисията и съвета не се отнасят коректно към него. И при, ако се разгледа член 228, мисля, че е, се вижда, че тук се нарушава легитимното право на парламента да изразява становище. То и такъв иск за неизпълнение на задължение е много възможно да бъде прият и да, да му се даде ход в съда, съгласно член 232. На срещата си през юни на съвета на министрите трябва да вземе своето решение по политиката на заетостта, но може би няма да има становището за, на парламента, по което уж теоретично парламента ще се е произнесъл. Благодаря. Благодаря, господин Гонсалес. Аз не съм чел проучването. Препоръчаха ми го. Ще го прочета, но то подчертава онова, на което всички станахме свидетели. А именно, че контактите с парламента по отношение на насоките за заетост са само една процедура и никога не са били приемани сериозно от съвета или от комисията. Аз съм положил страшно много усилия. Често правим добри предложения, опитваме се да поставяме пръст в раната, в проблемите, но точно както каза и колегата, става въпрос само за красиви думи, казва се, че ще се отчете проблема, но нищо не се прави по въпроса, никога не се е правило нищо. Чакахме насоките от комисията, чакахме позицията на комисията и както ви казах, те не дойдоха нито през декември, нито през януари, дойдоха чак през февруари. Защо? Защото през март има среща на върха. Никой не може да каже, че парламента в това отношение е оказал някакво влияние, просто решението се взима на други места. До сега реакцията ни е била да казваме, че зачитаме съответните срокове, съответните различни елементи и така нататък. Това казвам и в моето становище. Така или иначе обаче, някога ще трябва да изправим комисията пред нас и да потърсим отговорност по отношение на сроковете най-вече Изпазването им. Казва се, че трябва да направим проучване спрямо съответния период. Това прави проучването, между другото разглежда този период и казва се, че по силата на Лисабонската стратегия трябва да има нова процедура, след като изтече периода за Лисабонската стратегия и мисля, че трябва по силата на новите правила, които приемаме, мнението на парламента да се отчита по-добре, и в дългосрочен план, не само по отношение на процедурата. Това е демократично избран парламент и трябва да действа както трябва. Благодаря ви за това проучване. Мисля, че със сигурност идния парламент ще се възползва максимално от тези проучвания. Благодаря ви и на двамата. Онова, което подозирахме от дълго време, се потвърждава от това проучване по отношение и на стратегическите размисли. Благодаря. Благодаря, господин председател. Имам един въпрос. Секретарията може ли да ни каже къде можем да намерим това проучване? Доколкото чух всъщност представенето и беше много бързо, бих желал да, да прочета всичко това на спокойствие. И е, надявам се също така е, протокола на заседанието да бъде предаден на следващия парламент и да се постигне едно междуинституционално споразумение с съвета и с комисията, защото мисля, като, че ние като депутати, като парламентаристи имаме е, известна отговорност. Ние бихме могли да допринесем по член 128 на договора, но Нека да не забравяме, че ние сме избранниците, така да се каже. Ние сме избрани от европейските народи и трябва да направим всичко възможно да подобрим ситуацията в европейските държави, след като имаме такъв междуинституционален договор. Искам да привлека вниманието ви по една друга точка, Нещо свързано с сроковете. Нямаме достатъчно време. Миналата година, заедно с колеги като госпожа Моран и други, обсъждахме насоките за 2008 и решихме, че трябва да наблегнем на някои точки, но като цяло нямахме толкова сериозни проблеми. Мислехме, че ще, пусти, ще се впишем в сроковете, но съветът прие насоките след приемането им в Европейския парламент, но всъщност от, доста отдавна съветът беше решил да не взема под внимание становището на Европейския парламент. В такъв случай какво да се прави с консултациите, които са предвидени с Европейския парламент в юриди... от юридическа гледна точка. Ние трябва да покажем, че си сътрудничим с другите институции, както и с другите ни социални партньори и че работим по вече изградените стратегии. Та, ако могат юридическите средства на парламента да бъдат достатъчно полезни, нека да ги използваме. И втора забележка. Ако съм разбрала правилно, мисля, че правите разлика между това, което се казва в член 128 и в насоките за заедостта и се иска становище, което обаче не представлява предварително становище за приемането на насоките. Доколкото виждам, като че ли сме доволни с тези е, насоки. Но ако нямаме микроекономически цели, като например структурни реформи, а също така и макро е, реформи и някакви макроекономически планове, каквито и действия да взимаме, те няма да бъдат достатъчно ефикасни. Трябват ни интегрирани, ясни действия. Трябва да имаме един срок, по-дългосрочен, по-дългосрочен план и а, също така един друг по-краткосрочен за незабавните промени. И доколкото разбрах, предлагате парламентът да предложи срок от 5 месеца за консултациите. Това означава, че Европейската комисия трябва да направи своите предложения за интегрираните насоки през септември. Защото политическият ред казва, че не може да имаме такова предложение през юни, защото нито едно правителство няма да може да се консултира с, с своите национални власти, с национални партньори, защото ще има вакансия, лятната вакансия. Така че пакетът. Докато от друга страна пък се казва, че пакетът трябва да бъде готов за срещата на върха през е, пролетта като че ли нещата са доста объркани. Не вярвам, че комисията от друга страна ще направи, и ще свърши добра работа и добро проучване през лятната вакансия. И мисля, че няма да бъде готова през септември. Така че тези 5 месеца като че ли са кратък срок. Благодаря още веднъж за вашите препоръки и се надявам, докладът да бъде приоритетен за следващия председател на комисията и се надявам да се сътрудничим все така добре. Благодаря. Благодаря. Давам думата на господин Гонзалес, тъй като госпожа Фаланга зададе въпроса за 128 член. Първо един коментар от моя страна. Аз споделям гледната точка на госпожа Фаланка за това, че нещата са още по-сложни, защото днес имаме интегрирани насоки и защото те на практика се решават във връзка с срещата на върха през пролетта. Всъщност, само формално се взима решение през юни за насоките за заетостта. Решенията се взимат още през март, по-рано. Така че трябва да кажем, че трябва да има интегриран процес, а не да има отделна процедура за економическите насоки и насоките за заетостта. Това трябва да кажем от името на парламента. Освен това, националните планове за действия на държавите членки също трябва да бъдат анализирани и да бъдат обмислени спрямо едно евентуално предложение, така че тук не става въпрос само за едно междуинституционално споразумение, за много повече неща. Благодаря. Gracias, señor presidente. Благодаря, господин председател. При общностното право единственото нещо, което се гарантира на Европейския парламент, е това, което е вписано в договора. А именно а, това, което вече ни показа съдът в Люксембург. И ако се опитваме да правим едва ли не изброяване на всички случаи, при които Европейският съд даде право на парламента, ще видим, че резултатът е по-скоро в наша полза. Вярно е, че 128 не, не а, дава никакви срокове. Той всъщност само задължава а, провеждането на консултации и съветът може да провежда такива консултации и да взима решение без да се консултира с парламента. И тук стигаме до един проблем, а именно как парламента се опитва и как би желал да спечели юридическа битка, след като всъщност в договора не е залегнало никакво право и никакви гаранции. Става въпрос за три договори. Договор от Ница, конституционалния договор И днес не, едва ли не нямаме никакви, никакво спазване на нашите препоръки спрямо Лисабонския договор и спрямо договорите за подкрепене и възстановяване на работната заетост. И ние трябва просто да продължим да зачитаме резултатите и а, решенията на съда. Това, което каза колегата, е вярно. Трябва да прибегнем до спазването на между, междуинституционалния договор и само така ще можем да започнем един добър кръг от преговори и само така насоките за политиката по заедост ще съвпаднат с економическото възстановяване. Е, значи идния парламент ще трябва да разгледа този въпрос и аз поделям вашето виждане, че трябва да има между институционален договор, споразумение. Няма да е лесно, но бъдещия парламент ще трябва да се вземе с този въпрос. По отношение на въпроса на госпожа Фаланка за проучването, има едно резюме, което ще бъде изпратено незабавно на членовете на парламента. След това ще дойде и целият текст на поручването след няколко седмици. Благодаря на господин Гонсалес за изказването му от тук, за поручването. Благодаря за сътрудничеството и така обявявам дискусиите по тази точка за приключение. Следващата точка се нарича социалната отговорност при подиспълнителите в производствените вериги. Господин Ласе Лехтинен, имате думата. Благодаря, господин председателю. Уважаеми колеги, нека накратко да дам основните идеи на този доклад. Често се казва тук в парламента, че доброто а, функциониране на вътрешния пазар и на Европейския съюз изисква международно а, доверие и този доклад е именно за това. Както всички знаете, подизпълнителите изключват на такива договори е, е нещо много нашумяло напоследък, така да се каже, и се създава допълни, допълнителна економическа активност и заетост. Но трябва да уточним ролите на подиспълнителите за целия континент, иначе със сигурност няма да имаме добре функциониращ пазар на труда. Ако имаме честни, така да се каже, работодатели, особено за малките и средни предприятия специално, които си плащат редовно на своите работещи, всичко ще, ще да бъде добре. Осем страни членки вече имат специални схеми за уточняване на тези отношения, но ние имаме нужда от решение за целия пазар – защото се опитваме да създадем един общ пазар на труда. Имаме много добро проучване на въпроса от фундацията Дъблин, коя, което направи заключение, че а, ще трябва, че като че ли напредваме по набелязаните цели за а, и договорите. вътрешният пазар се възползва и трябва и за бъдеще да има ясен комплект правила, не само за да улесни работещите, но също така и за да се борим срещу всякакви нарушения на вътрешния пазар. Именно за това нашата комисия подкрепя доклада, който ще бъде гласуван утре. Казвам го не като проблем на лява или дясна политика, защото в а по-скоро, защото в момент като днешния ние не можем да си позволим в Европейския съюз да загубим доверието на работещите. И не се надявам това да бъде взето в предвид от всички депутати по време на изборния период. Казах, като че ли доверието в Европейския съюз сред работещите е подкопано. Докладчиците в сянка направиха много добри изменения. Има като цяло 66 изменения. И ако виждате, от, както виждате от списъка за гласуване, имаме едно компромисно споразумение. 22 изменение. И аз лично се надявам, че ще получа подкрепа при утрешното гласуване за да може този доклад да се превърне в база за развитие на европейския пазар на труда. Благодаря. А сега ам, ще дам думата на колегата Юлги. Благодаря, господин председател господин докладчик, това явление, при което при договорите за подизпълнение някои работещи а, биват, а, всъщност трябва да работят при по-лоши условия от други, е много, много неприятно. Трябва да се справим с тази ситуация. И никой от нашата група няма да се противопостави на вашия доклад, но трябва да знаем как трябва да действаме. И именно по тази точка мненията се различават. Виждаме какво казва докладчика, какво обяснява. Е, по-специално за измененията на социалистите и на зелените. Искам само да кажа няколко забележки по трети параграф. Това явление съществува от известно време при нас. От известно време, но според мен този проблем трябва да бъде разрешен на национално ниво. Нека да не забравяме, че когато подкамваме комисията да изгради такива социални а, етикети, тя а, отново ще наложи някакво мнение и в крайна сметка националните законодателства пак ще кажат, че Брюксел се намесва прекалено много. Нека, нека да не избързваме в това отношение и нека да сме сигурни, че критериите за такива действия са добре спазвани както на европейско, така и на национално ниво. Мисля, че това трябва да бъде важно в нашия доклад. Искам също така да говоря за отговорността. Тази отговорност за която говорим в доклада. Глобална отговорност. На, каква юридическа основ... на какво юридическо основание се позовава тя? Говорим за подобряване на доверието. Добре, но какво, какво да правим по въпросите, засягащи наказателното право и гражданското право. Ние сме свързани, сме обвързани от нашите ангажименти, от договорите. Ние не можем да действаме в области, в които нямаме правомощия според договорите. Нито в настоящия договор, нито в Лисабонския договор няма правно основание, което да ни позволява да направим подобни действия. Не можем непрекъснато да искаме мерки, които нямат правно основание. Само като се позоваваме на а, това колко добре ще бъде да имаме европейско законодателство в тази област. Може би вие виждате нещата по различен начин – но тази отговорност е част от социалните права и гражданските права, а също така и в националното законодателство. Има изменения, на които аз лично съм а, а, автор и са, които бяха отхвърлени. Защо? Може ли председателят да ми каже малко повече? Относно изменение 38 за Зелената книга на комисията за правото на работа, изненадвам се, че колегите ми социалисти се позовават на тази Зелена книга. Аз лично бях много доволна да видя комисията да дава на зелената книга най-правилното и подходящото и приложение, а именно, именно да я хвърли в кошчето за буклук. Защото тази зелена книга въобще не защитаваше интересите на работещите. Има едно проучване, което искаше изменение 49 относно веригата на отговорностите. Но а, от момента, в който знаем, че нямаме юридическо основание, правно основание, защо трябва въобще да искаме такова проучване? Мисля, че след като комисията веднъж е счела, че няма нужда от такова, не виждам защо трябва отново да подигаме въпроса. А когато говорим за изменение 5, мисля, че по-скоро става въпрос за съображение. И е добре да се обустата на самите браншове, за да решат те какво да правят с колективните трудове споразумения по заплатите. Не знам как стоят нещата при вас, но поне при нас са така. Тъй, че нашата група определено не е съгласна с промените по доклада и а, определено още веднъж повтарям. Трябва да се елиминират всякакви злоупотреби, от които могат да страдат работещите в рамките на договорите за подизпълнение. Но трябва да знаем как да се борим с тези злоупотреби. И не мисля, че трябва да сме толкова крайни, с една обща европей... с едно общо европейско законодателство. Трябва да помислим какво да направим и да оставим решаването на проблема на държавите членки. Благодаря, Габриеле. Искам да ви кажа нещо. Става въпрос за изменения вашите изменения, бяха, които бяха разгледани в Комисията за обществените свободи и от там всъщност беше взето решението те да бъдат обявени за неприемливи. Госпожа Шутер. Много внимателно е, слушах казаното от госпожа Штабнер. Европейското право е достатъчно развито. И особено в е, областта на трудовото право. А именно, и, и в полето на приложение, което е, обхваща доклада, който разглеждаме за е, социалната отговорност на подизпълнителите. И нормално е в доклада Летинен да се правят е, предложения в, в, в духа на а, това право. Аз не разбирам аргументите на госпожа Штарнер. Съвета и държавите членки е, взеха решение именно да действат на европейско равнище. Това беше съвместно решение с комисията. Така че има достатъчна правна основа, на която да, се, е, да стъпи нашия докладчик. Ако се слушаме в, в исканията на госпожа Штарнер, ще се върнем години назад. Нашата група подкрепя доклада, защото позицията на парламент отдавна еволюира. Сега давам думата на господин Кремер. <clears throat> Благодаря. ще говоря на немски, защото моето изменение, изменение пето, е лошо преведено. В моето изменение всъщност предлагам всъщност казвам, че това влияе на трудовите условия. Като имам предвид натиска, който се оказва върху работниците от някои подиспълнители и това не се е, вижда в английския превод, така че ще помоля секретарията да поправи превода. През последните години е, работих е, много задълбочено по тези въпроси. И установих, че в производствената верига, включваща подизпълнители, често се случва да се заобикалят правилата, да се назначават незаконно пребиваващи работници. И има най-различни начини, по който се извършват тези нарушение. И това беше смисъла на моето е, изменение. Благодаря, господин Кремер, господин Кочилово. Всъщност, май не се обърнахте към мен. Просто исках да подчертая, че тук а, е, чухме разни дебати по целта да се запази функцията на подизпълнението, като се запазят правата на работещето. Но тук трябва да знаем, че в развитието на производствената верига има много често секторни специализации. и има разделение на труда, един принцип, който трябва да бъде запазен, като същевременно се оптимизират условията. Но а, някои предприятия се опитват да заобикалят правила, не толкова а, работни, а общи правила, практикувайки дъмпинг – и тук нарушават други правила. Правилата за сигурност, безопасност на труда, охрана. И това се отразява върху работниците и много често главният работодател, главният възложител може да прехвърля своята отговорност на подизпълнителя, а това да не е така. А, така че тук трябва не, ясно да разграничаваме нещата. А, европейското измерение вече е обхванато в различни директиви, отнасящи се до подизпълнителската дейност. А, има правила, които определят функционирането на единния пазар. И а, там се предвижда именно подизпълнителите да не могат да избягват тези правила. Когато има договори за подизпълнение, това, те се предлагат на много изпълнители, които всички трябва да се задължат да спазват правата, защото иначе ще изпаднат в незаконно положение. Невъзможно ли е да като използваме именно тази правна основа, която е, е използвана до сега, да се наложат някои правила, за зачитане на принципите на солидарната отговорност, да кажем, представител на главното предприятие. Когато възлагам част от поръчката на поди изпълнител, аз продължавам да нося отговорността за прилагането на всички законови норми и правила от страна на подизпълнителя. Всички норми, които въжат в национално отношение, се прилагат както за главния възложител, така и за подизпълнителя. Не може това да съществува в законодателството за единния пазар и да не е отбелязано в другите закони. Не може подизпълнителството да се използва за повод да се практикува дъмпинг и избягване на отговорностите. Смятам, че е изменението на госпожа Штарнер позволява да се стигне до компромис, Достатъчно е да се каже, че трябва да се направи всичко възможно на общностно равнище при зачитане на правомощията в а, е, рамките на принципа на субсидиарност, когато това е от изключителните правомощия на държавите членки, да им се задава една координационна рамка, която да не нарушава техните правомощия. Мисля, че е напълно а, е, възможно да стигнем а, е, а, компромис. Когато става въпрос за гъвкавата сигурност, има един параграф, в който се повдигат а, а, някои практики на подиспълнителите. Ние водихме дебат по този е, параграф, но смятам, че по-важното е това, ако казах по предишния пункт. Благодаря. Сега госпожа. Благодаря. А, да, а, верижната отговорност беше коместирана. Що се отнася до липсата на правна основа, ще припомня на колежката Штарне, че съществува правна основа и миналата седмица парламентът прие директива за санкциите върху срещу работодателите в рамките на, на при назначаването на лица без документи. Не за, е, много мъдро я е прие. Казвам го малко цинично, защото не, това не бяха добрите правила, най-удачните правила защото ние гледаме какво става на най-предния фронт и по този начин можем да изтласкаме незаконните действия на по-заден план, но да ги запазим. Но не мога да се съглася, че няма правна основа за подобна инициатива. Благодаря. Никой друг ли не иска думата? Да, да, давам ви думата. Не, не е необходимо за измененията. Давам ви думата. Господин председател, съвсем накратко. Ако имаме трансгранични проблеми, трябва да имаме и трансгранични решения. Ако разгледате моето изменение 49, мисля, че то е различно от това, което мислят някои колеги. Но определено мисля, че комисията трябва да започне да действа и да помисли върху бъдещите мерки. Благодаря. Утре ще гласуваме. В 9 часа започва гласуването. Моля, не забравяйте картите си. Става въпрос за електронно гласуване. Ще гласуваме няколко доклада. Следващата точка, номер 7. А, говорим за многоязичието, преимущество за Европа и обща отговорност, докладчик Саба Зого. Multilingualism, е И така, многоязичието. Това не е само възможност да се изучават чужди езици, Всъщност, както казва новото заглавие, това е капитал. В моя проект за доклад аз се опитвам да следвам тази линия. Значи капитал за онези, които искат да работят. Като член на комисията по заетост искам да благодаря за всички изменения. Някои от тях дойдоха след крайния срок. Някои от тях беше по-добре да бъдат изпратени на Комисията по култура и образование. В повечето случаи успяхме да постигнем компромис. Толкова от моя страна. Чакам вашите въпроси. Auf der Rednerliste habe ich den Sepp Kustacher. Sepp, du hast das Wort. Ich habe nicht gemeint, dass der Berichterstatter es so kurz und so schnell macht <laughs> Господин Костахер, ами не очаквах докладчика да се изкаже толкова накратко и толкова бързо. Два коментара. Харесвам коментарите на Роман и на Габриела Крецо. Там се казва, че не трябва да учим само английски, но и езиците на съседните страни. Всъщност първо те трябва да се учат, защото ако научите световен език първо, няма да имате кой знае какъв стимул да учите съседните езици, които евентуално ще бъдат по-малки, така че аз предпочитам първо да се учат съседните езици. По изменение 14, то е мое изменение, докладчика преди се опита да защити своята позиция, сега аз искам да го защитя. Там се казва, че е много важно да се използва майчения език. Освен това, самите мигранти трябва да изучават майчения си език. Не казвам, че мигрантите трябва да правят нещо като малки острови и да учат само майчения си език в страната приемник, трябва да се учи езика и на страната, в която те се намират, но за да научат те, този език, те първо трябва да научат майчиния си език добре. Защо казвам това? Защото знам, например, каква политика водят училищата в Кьон. Казва се, че всички ученици трябва да учат и майчения си език. Всъщност, ако се пренебрегне изучаването на майчения език, така се вреди и на изучаването на езика на страната, в която се намират мигрантите. Благодаря, ами всъщност това беше коментар насочен и към британските колеги. Не трябва да се учи само английски, но и останалите страни. Колегата Крецо. Благодаря, господин председател. Няма да повтарям аргументите, които вече представих последния път. Искам първо да благодаря на докладчика, а също и на всичките му сътрудници. Заедно успяхме да постигнем добри формулировки за компромисите, за да имаме ясен, хубав доклад. Точен доклад. А съм на същото мнение, както и моят колега родният език и езикът на всеки от нас всъщност ни дава едни граматични структури, базови граматични структури, ако и ние не бихме могли да освоим качествено чущ език, ако не сме освоили добре майчиния език. Това е научно доказано за да научим добре чущ език, трябва да владеем добре, много добре граматиката на нашия собствен език. Затова смятам, че трябва да подкрепим изменение 14. Ако докладчикът реши да помисли малко повече по този въпрос, ще го подкрепя. Но като цяло не мисля, че доклада поставя проблем. Благодаря. Ja, danke. Äh, Frau Mr. äh, благодаря. Изменение 14. Да, аз обаче по-скоро се спрях на другите изменения в доклада и не мисля, че повечето от тях засягат нашата комисия по заедостта, а по-скоро комисията по културата. Но като цяло не се противопоставям.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 да кажа, че ще, се, ще помисля върху тези изменения. Не искам да мислите, че съм а, субективен и пристрастен. Не искам да поставям измененията пред Комисията по културата и образованието. Благодаря. Благодаря. Това беше последното изказване по този доклад и така приключваме дебата по тази точка. Гласуването ще е утре. Стигаме до правата на пациентите при трансгранично здравно обслужване. Давам думата на господин Брагето. Моля. Вече а, направих предложение за компромиси. 89. Накратко казано, по-голямата част от компромисните предложения съчетават предложенията на повечето колеги. Само две предложения променят малко предложението на комисията Е и Ф, които се отнасят към член 8 от директивата. И по-специално дефиницията на специализираното болнично лечение и според споразумението да се изгради списък на лечението, което от компетентността на държавите членки, както и параграф 3 относно темата за разре... превентивното разрешение, което се издава еди... по един единствен а, критерий. А, държавата, където е застраховано съответното лице, да гарантира а, мобилността за да се гарантира економическото и финансовото равновесие и да се зачитат а, правата на здравните служби в а, а, двете държави. Това беше едно а, така по-деликатна тема и затова ние малко изменихме предложението на комисията. Другите както казах, предложения съчетават предложеното от повечето колеги. Благодаря. Так Благодаря. Госпожа Лени, след това господин, госпожа Женете Ван Ланкер. Благодаря. Нека да благодаря на докладчика отново за свършената работа. Изменение 154-то поставя малко проблеми, но като цяло съм съгласна с доклада. И имам известна загриженост относно изменение 191 и за това как трябва да бъдат информирани различните служби, които осигуряват здравеопазване за а, услугите, които трябва да дадат. Тревожа се, например, за това, че е важно пациентите да знаят от кого са ликувани, и съответно а, дали докторите им са дошли от друга държава членка. А имаше резолюция от 15 март 2007 за а, осигуряването на услуги за здравеопазване, където се говореше най-вече за защитата на а, пациентите. Но като цяло като се изключи този проблем с лекарите, благодаря за, за доклада и за съместната работа. Благодаря, госпожа Ван Ланкер. Благодаря. Благодаря а, за доклада за многоязичието. Но както знаете, а, тъй като на предишната среща колегите ми не разбираха моя роден език. Трябваше да го подготвя в, на английски. Именно за това сега ще говоря на английски. Извинявам се пред преводачите. Мисля, че докладът уточнява много неща, но остават все пак някои детайли, които не сме уточнили. Първо, и искам да привлека вниманието на колегите към това, че успяхме да уточним обхвата на директивата говорим в тази директива най-вече за мобилността на пациентите, а не за мобилността на здравеопазването. Нека да не забравяме това. Единственият проблем, господин Окладчик, е, че когато говорим за това, трябва да гласуваме за изменение на 37 на зелените, а също така и 48 пак на зелените защото, още веднъж повтарям, говорим за мобилността на пациентите. Това е темата ни. Важно е, това е добре, важно е да се включи и в съображенията, но съображенията трябва да бъдат съгласувани с отделните други параграфи. А също така трябва да имаме клауза, според която трябва да имаме по-добра координация на социалните схеми, защото цялото ни законодателство в тази насока е много объркано в изменение 73-то на зелените, мисля, че нещата там са ясно посочени и то е по-добро от 71-во. Знам, че докладчикът иска да подкрепим изменение 72 на Рия. Но, мисля, че същата тема се подхваща и в 74-то изменение, а именно че имаме приоритет по 8.8.3 от новото, новия регламент и дали ще подкрепите 71 или 73 то на зелените, мисля, че аз лично бих предпочела 73-то. Друго. Добре е, че се опитваме да ограничим дефиницията на здравеопазването според различните държави членки. Ще бъда много благодарна на докладчика да подкрепи изменение 74, то което е по-добро от моето. Така че още веднъж благодаря за това, че подкрепяте 76. то И признаваме, че а, първоначалното разрешение всъщност трябва да бъде правило, а не изключение. И още веднъж благодаря на докладчика за това. Тази система е много, много важен начин за предотвратяване на неправилна мобилност на пациентите. И някои от колегите реагираха малко а, пресилено в, в, на последното изречение, което беше добавено. Но това е изречение всъщност само изразява казаното в параграф 3, член 8. И мисля, че по този начин само се увеличават случаите, при които може да се приложи това разрешение. Както вече казах, трябва да, то трябва да се превърне в общо правило, а не в изключение. и да разясним цялата директива. Мисля също така, че е важно докладчик, фактът, че е, докладчикът прие да се, да се замнеме с проблема и да разгледаме проблема с различните потоци на нашите пациенти, не само излизащите, но и влизащите. Това е нещо много важно за моята политическа група. И настоящата директива и правното и основание се базира на член 95 за вътрешния пазар. Това е единствената съществуваща правна база за сега. Но има проблеми с тази правна база, която, тъй като тя може да намали всъщност мобилността на пациентите. И моята политическа група настоява да вземем не само член 95 като правна база, но също така да, вземем, да се базираме и на член 152, а също така и на член 6, за да сме напълно сигурни, че тази директива няма да бъде просто директива за вътрешния пазар на пациентите, а също така и директива за качествено здравеопазване за нашите граждани мисля, господин председател, че можем да постигнем това и че ние, Комисията по заедостта, можем да дадем ясен сигнал към останалите комисии, но нека да се питаме все, винаги, имаме ли достатъчно яснота, имаме ли достатъчно компетенции, които да приложим тук в нашата комисия тук, в тази комисия, господин председател, ние бихме могли да имаме добри резултати. Но тези добри резултати, ако не са приети и не са и не съпаднат с компетенциите на Комисията по околната среда, до никъде няма да стигнем. За моята политическа група това е ключов въпрос и именно за това всеки път ще го повтарям. Благодаря. Благодаря. Аз ще направя коментара след това. Първо госпожа Ройтен и след това госпожа Ламбард. Благодаря. Вчера имах възможност а, дълго да обсъда с колегата Брагето тази директира, директива. Исках да направя това и с Ана. Мисля, че ще намерим време. Искам да ви обясня защо разделих 72 и 74. Това се, те се отнасят до периода преди и след влизане в сила. Имам чувство, че сякаш подхождаме с нежелание към свободното движение на ползващите медицински услуги. Във всеки случай по по-голямо нежелание, отколкото Европейския съд, който има правна съдебна практика в тази област. Аз съм по-скоро склонна да се присъединя към предложението на комисията, защото съм реалист. Трябва да се опитваме да постигнем нещо, което е осъществимо и да постигнем компромис. Мисля, че най-важното е формулирано в член 8, където се предвиждат редица разпоредби, към които моите колеги внесаха изменение. И е, мисля, че се правят опити да се отнемат някои правомощия на комисията. Това ще, бъде, ще има значение, защото ако комисията няма възможност да уточни кога един пациент може да премине границата и да е, за медицински е, грижи, медицински услуги, как се определят различните видове медицински е, грижи, различните е, центрове, здравни центрове. А ако, ако това правомощие бъде отнето на комисията и бъде възложено на държавите членки, нищо няма да бъде постигнато в трансгранично отношение. По време на наближаващите избори ми се ще да мога да кажа, че трансграничните медицински услуги са гарантирани на паци... пациентите. И е, поне, що се отнася до мен, измененията и компромисите, които сме постигнали, са, се отнасят твърде предпазливо към този въпрос. И още нещо. Въобще не съм против факта държавите членки да могат да влияят на потоците пациенти. Но ако това се прави по 27 различни начина, смятам, че директивата ще се изпразни от съдържание. И за това искам да попитам колегите, не би ли било уместно да обсъдим това. Аз лично имам опит в трансграничното здравно обслужване. И а, ние всъщност тук а, вървим по стъпките вече на съдебната практика на Европейския съд. Просто кодифицираме някои от неговите решения. А, но в измененията ние си даваме заден ход и мен не ми се иска а, това да, да стане. И пак ще кажа, прекалено сме предпазливи. Е- Благодаря. Давам думата на госпожа Ламбърт. Моля. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на докладчика за положените усилия. Напълно съм съгласна с Ане Ван Ланкер, когато тя приканва да подкрепим измененията на зелените. Това е обичайният консенсус, който постигаме. Аз е, мисля, че трябва да получа повече пояснения по едно от компромисните изменения – с които не съм съгласна. Като реакция спрямо това, което чухме в дебата, мога да кажа, че се опитваме да установим а, баланс между пазарния принцип а, при предоставянето на медицински услуги и от друга страна задължението на държавите членки да предоставят медицински услуги, които са от общ интерес. Аз искам да видя ясна връзка не само в съображенията, но и в диспозитива с член 152 и член 16. Знаете, че не може да се осланяме само на съображенията, когато става въпрос за решение на съда. Никой не може да каже че гражданите могат да решават сами къде да плащат и къде да получават медицинска помощ. Всъщност, когато имаме система на реимбурсация, на възстановяване, трябва да имаме пълна сигурност по отношение на това, че ще има възстановяване на разходите и за това изключително важно е да има предварително разрешение за да се знае, че някои аспекти на медицинското обслужване няма да бъдат реимбурсирани. Когато има изискване от страна на хората за сигурност, трябва да има система, която да я предоставя, защото винаги ще има елемент на несигурност и ако искаме нещата да са по-открити, по-отворени, ще има и по-голяма несигурност, няма как. Така че аз подкрепям предварителното даване на разрешение не само заради последиците, които това ще има за държавите членки, но и защото, когато пациентите искат сигурност, трябва да има система, която да им я дава. Не съм чул някой да предлага нещо друго, което да дава сигурност, а хората ни казват, че искат сигурност. Чуваме, че се говори за отговорност, за отговорност на държавата, където се предоставя лечението. Естествено, отделните държави членки не може да се очаква да дават ясна информация и пълна информация за останалите 26 държави членки, но трябва да има компромис, който поне да се предвижда в тази посока. И доколкото разбирам, списъка с компетенциите не включва този член, но така или иначе може да има нещо, което да е ясно оказано и да дава сигурност и във връзка с дискусиите в е, Комисията по околна среда. Нещо, което не влиза в нашите компетенции. Благодаря. Преди да дам думата на господин Баргето, искам да направя няколко коментара. Първо от общ характер – мисля, че има много добро сътрудничество между различните политически групи тук в нашата комисия. Има добри предпоставки да се стигне до консенсус поне по тези въпроси, които са от компетенциите на нашата комисия. Имаме добро сътрудничество. Аз а, самия обикновено не внасям изменения, но искам да поговоря по нещо, което говори Оле Кристенсен и госпожа Ламбърт. Значи предварителната предвар... предварителното одобрение или разрешение. От дълго време се обсъжда дали това е прерогатив на държавата или на е, здравната система, но както каза и госпожа Ламбърт, тук става въпрос за сигурността на индивида. До каква степен може индивида да отиде в друга страна, да получи медицинска помощ и след това да знае дали ще му се възстановят парите или не. Не мисля, че по-богатите ще имат проблеми, но за онези, които са с по-тънък портфейл, е абсолютно важно да получат предварително одобрение и естествено компенсация за онези средства, които са платили в чужбина. Затова е толкова важно това одобрение за отделния човек. Затова аз мятам, че точно този въпрос с предварителното одобрение е един от централните в директивата. Последният ми коментар е свързан по-скоро с процедурата. Няма да оставя този въпрос за гласуването утре. По две причини. Първо, получих писмо от председателя на Комисията по здравеопазване и околна среда. Той е изпратил писмо към юридическата комисия по отношение на правните основания – това писмо не е разпространено. Разбирам обаче, че има редица изменения на последното заседание на тяхната комисия, които засягат по различен начин правните основания и затова той е прехвърлил, препратил въпроса на юридическата комисия за правните основания. На второ място, аз не искам да прехвърлям дискусията в други комисии, но трябва да се обсъдят какви са нашите компетенции спрямо компетенциите на Комисията по околна среда. През това време, което си даваме допълнително, ще обсъдя въпроса с господин Брагето, ще получа информация относно правните основания, ще обсъдя въпроса и с господин Хуски. така ще разбера какви са нашите компетенции спрямо компетенциите на Комисията по околна среда. Та, с оглед на всичко това, мисля, че е изключително ценно, че проведохме този дебат, че имаме широк консенсус. Това е изключително важно, но бих искал да отложим гласуването и то да не е утре, а да е на по-късна дата, за да получа пояснения от части от юридическата комисия и от друга страна по отношение на разделянето на компетенциите между нашата комисия и комисията по околна среда. Това е моето предложение. Давам думата на господин Брагето за обобщение на дебат. Искам да благодаря за взаимното сътрудничество, което ни помогна да постигнем важни резултати. Надявам се, че ще успеем да доизясним двата а, спорни въпроса 72 и 74 години. Двете, така че двете изменения да бъдат най-подходящи. Предполагам, че... Мисля, че а, също и изменение номер 348 Що се отнася до позицията на колежката по отношение на член 8, той е един компромисен член и това беше израз на един максимален консенсус, защото ние зачетахме най-различни мнения, намерихме един много добър баланс и смятам, че трябва да спрем до тук до 191 изменение разбирам, че пациенти трябва да имат гаранции, че лекаря, който са избрали, има гаранция за професионални умения. Е, но това е поредния път, който темата за професионализма а, а, е, влиза в а, една директива. Мисля, че е, е хубаво да избегнем. А, просто а, да, струва ми се, че трябва да обмислим е, заслугата и, и доколко е, е уместно включването това. Освен това е, е, се поставя и въпроса с взаимното признаване на компетенции на Но, както предложи, ако се отложи, ще има възможност да ги да обсъдим. Благодаря. Благодаря господин Брагето за добрата дискусия, която проведахме. И така, както казах, ще имаме още време да разискваме с е, различните участници тук. Но. Трябва да се допитам до господин Брагето и до е, другите заинтересовани лица по отношение на разделението на компетенциите. Освен това ще изчакаме и мнението на юридическата комисия. Приключваме дебата по тази точка за днес. Стигаме до моя собствен доклад Освобождаване от отговорност за 2007 година. Съвсем накратко има само едно предложение за изменение от госпожа Шталнер. Тя иска да се добави и заедно с държавите членки. И след това да се приложи план за действие за по-нататъчно подобряване на системите за надзор и контрол в Съюза. Тя иска да се добави заедно с държавите членки. Аз казвам да на това изменение. Няма други изменения. Давам ви думата. Окей. Okay. Добре, май дискусията ще е излишна. Утре ще гласуваме. Нямаше никакви проблеми тук нямаше осложнения и за това продължаваме нататък към следващата точка. Европейския фонд за регионално развитие, Европейски социален фонд и Кохезионен фонд, разпоредби относно финансовото управление. Докладчик е госпожа Крецо. Чувате ли ме, Габриела? Ваш рете. Вашия доклад. Имате думата. Благодаря. Отново става въпрос за. Всъщност, извинете, въпроса за здравеопазването е доста проблемен. И така. Първо искам да изразя благодарност на секретарията за подкрепата. Не мога да благодаря на колегите обаче, защото към този доклад не бяха внесени никакви изменения. Не знам дали трябва отново да правя кратко представене на целите на това становище. Не, председателя казва не. В такъв случай просто ще благодаря на секретарията и съгласно нашето решение от последното заседание да дадем положително становище. Благодаря. Благодаря ви. Няма изменения. И това, като другите доклади, ще се гласува утре. Приключваме дебата и стигаме до следващата тачка. А, между другото искам да кажа, че имахме заседание на координаторите, но преди това има точка 11 равно третиране на мъжете и жените, които извършват дейности в качеството на самостоятелно заети лица. Господин Кочилов, моля. Благодаря. И аз ще бъда съвсем кратък. Вече направихме общ дебат по този доклад. Основните принципи са, бяха подчертани е, зачитането на е, равните права, прилагането на националните принципи и норми и решението от съдебната практика на Европейския съд. Взели. Е, ние сме отчели, че тези принципи въжат за всички е, случаи. И сме направили опит да обхванем е, цялата е, категория, независимо, самостоятелно наети лица А, предвидели сме случаите и за съответно за а, избягване на пряка или непряка дискриминация между съпрузи по текста и получих четири и, и изменения, които внасят допълнителни уточнения, именно изменения от колегата Бауер и три от госпожа Шрёдър която внася някои специфични елементи, които са, укрепват вече залегналите в текста принципи. Ние а, а, ще проверим от езикова гледна точка, но иначе сме като цяло съгласни с тези а, изменения. Просто трябва да проверим дали те се са, съчетават добре с останалата част от текста. А, Има също така едно изменение. което обхваща а, всички двойки живеещи а, като, нали, заедно без да са женени. За да може, когато се, когато се говори за двойка, да не се разбират само съпрузите. Защото в повечето членове, където се говори за съпрузи, имаме предвид и свободния съюз между а, двама души. Това беше вмъкнато в една бележка на колежката Бауер. И а, всъщност това е тези четири изменения, за които, кои, които споменах. Е. Благодаря. Имате думата. Има ли желащи да се изкажат? Няма. Значи дебата приключва. Гласуването ще е утре. Благодаря ви, господин Кочилово. Между другото, забравих, че имам още едно съобщение. Има едно устно запитване по отношение на децата мигранти, оставани в страната на происход виждате, че там стои моето име. Това е само защото аз съм председател на комисията. По отношение на резолюциите и устните запитвания, комисията има думата и съответно се вписва името на председателя. Това е инициатива всъщност на госпожа Плум. Аз е, мислех е, да не се представям като докладчик, тъй като аз просто съм председател на комисията, казва иронично председателя. Давам думата на госпожа Плум. Благодаря. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на комисията, на Стивен Хюкс и на Петър за помощта им и за подкрепата им в рамките на нашата комисия. Ако позволите сега, ще ви е, е, обясня защо задавам този устен въпрос. Моята страна се сблъсква с много проблеми заради тези деца, които остават в страната на происхода, когато родителите ми мигрират. Това е явление с силно негативно влияние върху цялото общество. И през изминалите няколко години това явление се разрасна, както на европейско, така и на международно ниво. Искам да кажа, че няма статистики по тази тема в държавите членки и не знаем колко деца са засегнати от а, а, заминаването на родителите им в други страни членки, родителите, които отиват да работят там. Румъния, благодарение на партньорското споразумение с гражданското общество, беше успяла да стигне до а, статистиката, че около 300 000 деца са засегнати от а, този проблем. И 26 000 от тези над 300 000 деца са останали напълно сами, без никакъв близък, който да се грижи за тях. Още веднъж повтарям, това явление засяга цялото общество. Както децата и семействата им. Разбира се, децата са първите засегнати в този случай, но проблемът е всеобщ. Тези деца обикновенно изоставят училището, страдат от депресия, а децата, които са напълно сами, там където най-близките роднини и родителите отсъстват, понякога правят опити за самоубийство. И дори в Румъния Имаше много такива случаи на самоубийства заради факта, че децата са е, изоставени и че са лесна жертва на социалното изключване и на насилието. Много други проблеми произхождат от тази ситуация. Именно за това мисля, че трябва да имаме много ясни конкретни мерки, за да помогнем на тези деца и на семействата им, за да гарантираме бъдещето на идното поколение на Европейския съюз. И за да се справим с този въпрос и да осигурим една социална Европа, трябва да, се, трябва да работим в социалната област. Това, е последното на английски, част от, мулти, от многоязичието. Благодаря. Да. Благодаря. Има един желаящ да се изкаже госпожа Ламбард. Моля. Um, Извинявам се. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на госпожа Плум за това, че засяга този въпрос. Моята група предложи само едно-две изменения, които променят тона, а не същността на резолюцията. Освен това, бихме искали да поясним приложеното поле. Става въпрос за деца в Европейския съюз, крайна сметка, а не за деца в целия свят. В такъв случай ще имаме нужда от много по-голямо проучване. Освен това, когато говоря за тон, мисля, че трябва да кажем, че това е риск. Това не е в автоматична последица, а е риск. Наличие на риска за някои деца. Затова променяме тона, а не нещата по същество. Така или иначе смятаме, че тази област е изключително интересна и трябва да бъде проучена. Като цяло давам положителен отговор на въпроса, който се задава там. Благодаря, госпожа Томашевска. Благодаря. Аз искам да благодаря още веднъж за това, че беше повдигнат този въпрос и че искаме комисията да ни отговори. Тъжно е в Европа да имаме деца без родители. Това е голям проблем. И във все повече страни проблемът съществува и трябва да го решим. Благодаря. Так благодаря. За да приключим този дебат, искам да кажа, че това е инициатива на нашата комисия. Аз споделям виждането, че това е важна инициатива, както подчертаха и тримата оратори. И е важно да се подеме такава инициатива. Разбрах, че има изменения, които са дошли доста късно. Надявам се, че ще може да постигнем споразумение преди гласуването утре. Говоря за компромис между политическите групи. Значи да имаме общо изявление от страна на комисията. Трябва да имаме единна позиция, когато ще преминем към обсъждане в секцията. Така приключваме дебата по това устно запитване. Последната точка от дневния ред беше това по същество. Благодаря за проявения интерес, благодаря за проведените дебати. Утре ще се видим. Между другото, не забравяйте да си носите картите за гласуване утре. За целите на гласуването, благодаря на преводачите, казва председателя, за добрата работа. Всъщност, днес няма да има заседание на координаторите. Остана ни време, но днес няма как да го проведем. Ще го оставим за утре. Така приключваме заседанието. Благодаря. it's